Okay. I propose that we continue our work by the workshop on the future of European... И така, бъдещето на дружественото право в Европа. Това е изключително значима тема за дружествата в Европейския съюз. Става дума за цифровизацията на сливанията и разделянията и прехвърлянията на седалища на дружества. Професор Кноп от Обединеното кралство е тук, която е, е член на експертната група за дружествено право и госпожа Шмидт, която ще говори за трансгранична дейност на дружествата. Професор Шмидт е от университета Байройт. Е, професор Кноп има думата. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much. I'm delighted to have this opportunity. Е, добър ден. За мен е удоволствие е, че говоря пред вас по темата цифровизация в дружественото право. I thought it would be helpful. Мисля, че ще бъде много полезно да започна с настоящото състояние на въпроса. В повечето случаи това законодателство е записано или изписано в държавите членки преди да започне цифровизацията, преди повече от стотина години. Законодателството е направено така, че да се използва хартиен носител Необходими са промени, за да може дружествата да се възползват от цифровизацията. Някои държави вече са предприели такива стъпки като Дания, Латвия Обединеното кралство. Това означава, че в държавите, където има промени, дружество може да се регистрира онлайн, може да се подава информация за това дружество и акционерите и дружеството могат да си общуват по интернет. Така и обществеността има по-ясен достъп до информацията. Но не всички държави членки разполагат с такива разпоредби. E taken... Европейския съюз предприе стъпки, за да даде възможност на дружествата да се възползват от цифровите технологии. Например, държавите членки а, дават възможност за подаване на някои документи в електронен вид. Има служби за свързване на бизнесите онлайн, за да може отделните архиви по-лесно да си препращат информация. Директивата за прозрачност и директивата за правата на акционерите дават възможност на търгуемите на фонда, на борсата фирми да е, комуникират е, електронно със своите акционери. Разбира се, има определени условия за това. Съответният регламент EIDAS дава възможност за електронна идентификация и достъп до електронни услуги в други държави членки, където има такава система. Тоест, предприяти са вече стъпки на европейско ниво, но те са доста ограничени. Ако се замислим по темата цифровизация, трябва да отбележим четири елемента. Първо е много важно да имаме технологично неутрален подход. Не знаем каква ще бъде технологията след 5 години, дори след 6 месеца така че не бихме искали да се свързва с определена спецификация, конкретно изискване. Ако задължаваме хората да използват електронните пътища, трябва да се види какви ще бъдат разходите и какви ще бъдат ползите от такъв ход. Също така, желанието на хората да използват електронните услуги е различно. Например, млад предприемач, който иска да създаде ново дружество, за него е от интерес да го направи онлайн и заобщо да върши цялата си работа електронно. От друга страна, може да има акционер във вече съществуващо дружество, който не обича да работи с електронни технологии и би искал да продължи да използва хартияния носител. Действията ни трябва да вземат предвид и двата случая. Нещо друго, което не бива да забравяме, е, че трябва да обменяме добри практики, ако искаме да има напредък и не е задължително да променяме законодателството, ако искаме напредък. На две основни сфери, в които може да се замислим при цифровизацията. Първо, комуникацията с регистрите и след това връзките между фирмите и акционерите. Ако погледнем първо връзката с регистрите. Някои държави членки вече дават възможност на хората да сформират дружества или да учредяват дружества онлайн. Има много такива държави. Има обаче и други, в които е нужно участието на нотариус при учредяването на дружество. Може би е добре да се цифровизира също тази част от процеса още нещо. Ако ще се регистрират дружества онлайн, ще е много полезно да имаме някакви стандартни документи, които да могат да се използват. Разбира се, може да се използват и променени такива, но а, използването на стандартизираният формуляр би улеснило процеса. В момента, в който сте учредили дружеството, има и други а, документи, които се подават по-нататък във времето. В една от директивите се казва, че има определен основен набор документи, които да могат да се изпращат по електронен вид. Регистрите обаче искат повече от тази основна информация или основни документи. Ще е добре да може да се подава цялата тази документация онлайн, а не само основните документи. Когато се говори за работа онлайн, доста хора се притесняват за своята сигурност. Така е, трябва да се опитаме да избегнем а, измамите, да се отговори на изискванията за борба срещу изпирането на пари. Държавите членки е, успяват е, да работят в тази сфера и затова е добре добрите практики е, да бъдат разпространени и да има минимални стандарти за такава сигурност. Ако като обикновен ползвател влизате в определен регистр, как може да сте сигурни, че тази информация е надежна? В момента, ако ви изпратят на хартия документ, те заверяват копието или гарантират, че това копие е отговаря на оригинала. Но ако ви го изпращат в електронен вид, трябва допълнително да изискате тяхната гаранция, че този документ е оригинален. Смятам, че всеки, всяко едно копие, в какъвто и вид е, трябва да бъде заверено. Трябва да видим дали бизнес регистрите не трябва да се използват по-активно. Тази е, система в момента се използва само за дъщерни дружества, клонове, трансгранични сливания, но смятам, че има много други възможности, когато има такава мрежа вече, да използваме същата за обмен на различни видове информация. Що се отнася е, до комуникацията между фирмите и техните акционери. Големият въпрос е, трябва ли всички фирми да се възползват от технологичния напредък, ако искат, и трябва ли държавите членки задължително да предоставят тази възможност. Това ще помогне на дружествата по различни начини. Например, може да се изпрати уведомление за събрание по електронен път, да се предостави информация за годишния финансов или счетоводен отчет, информация за евентуално изкупуване на дружеството по електронен път, много по-ефтино и по-бързо е да се използва този път. Акционерите също би трябвало да могат да гласуват, да речем, или да предоставят пълномощно за гласуване, или да повдигнат точка в дневния ред, или да предложат резолюция по електронен път. Това ще упрости работата. Добре да се замислим също за защита на акционерите, които не искат да използват електронна комуникация и биха искали да продължат да ползват документи на хартиен носител. Дружествата, които се търгуват на фондовата борса, се възползват от цифровизацията, но като че и не в големи мащаби, защото е съмнително дали в национален план това ще бъде приемливо, ако не работи добре тази технология. Така че трябва да се види дали има в националното законодателство пречки, които да не дават възможност за използване на цифровизацията. Отново тук е важно да се сподели добрия опит от тези дружества, които имат добра практика в тази посока. Е добре да могат да споделят тази информация с други, които се вълнуват от темата. Смятам също, че има ползи за търгуемите дружества. Казах как те могат да споделят челен опит, свързан с общи събрания. И добре е да се използват стандартизирани формуляри. Например, ако изпращате информация за това, което трябва да се вземе предвид на това събрание, като се предостави в стандартен формат, тази информация много по-лесно може да бъде разпратена, по-бързо и по-лесно е да се разбере от този, който чете. Може да се използват цифровите технологии, за да се установи кои са а, акционерите, кои са инвеститорите, които са ги подкрепили. Може да има стандартен, стандартен формуляр, който да доказва правото за присъствие на такова събрание. Или пък а, може да се назначи отново по електронен път агент, така че информацията да бъде изпращана не на акционера, а на неговия агент. Някои от а, търгованите дружества също смятат, че не са нужни а, общи събрания, на които да има физическо присъствие на акционерите. Добре е да се замислим добре за това, тъй като има информация, която трябва да се предостави, акционерите трябва да могат да задават въпроси, дружеството да отговаря може би трябва да има някакъв вид защита, т.е. минимален брой акционери, които да поискат заседание очи в очи. Има много скайп заседания, може ли и дружествата да ги ползват и да провеждат такъв тип виртуални общи събрания. Има други сфери, в които може да се използва цифровизацията. На първо място, уебсайт, който да се използва по-активно. Ако може да регистрираш URL в регистрацията на дружеството, може ли да го използваш, този URL, при предоставяне на информация, като цитираш тази връзка, вместо да пускаш, да речем, реклами в вестниците. Може би на този вебсайт трябва да има задължителна информация, като името, идентификационния номер на дружеството и евентуално да се има свободен достъп до тази страница. Националното законодателство обикновено задължава дружеството да съхраняват определени документи, например кои са акционерите, директорите и така нататък. Може да се съхранява тази информация в електронен вид, например. Също така понякога се предоставя възможност за достъп до тази информация от акционери или трети страни. Също по електронен път ще е добре да може да се подава заявление за достъп до информация трябва да се занимава с правото на достъп, защото ако дружествата ще предоставят информация в електронен вид на тези, които са я е поискали, то тогава и възниква въпроса за какво ще се използва тази информация, защото тя може да включва и електронни адреси и така нататък. Трябва да се помисли дали дружеството не може да се обърне към съда и да каже, не искаме да предоставяме в електронен вид точно тази информация, тъй като имаме известни съмнения за използването на тази информация в последствие. Още нещо, върху което трябва да се помисли, са договорите и е, изпълнението на документи. Може ли да се изключват договори в електронен вид? Що е то електронен подпис, когато говорим за дружество? Дружественото право обикновено съдържа такива разпоредби, какво точно трябва да се направи, когато се подписва договор и отговаря ли, отговарят ли тези изисквания на електронните технологии. А, също така доста формални документи се изискват от а, този тип а, право, както и формални изисквания. Добре е всички тези документи да могат да бъдат подадени и изготвени в електронен вид. Надявам се това да ви е дало някаква обща представа за използването на цифровите технологии от дружествата. Ползите ще бъдат не само за тях самите, но и за акционерите, за органите, на които предоставят информация, пък и на нас като общественост, ако искаме да научим нещо за съответните дружества. Там, където има пречка в националното право, може би ще е добре да помислим за начини, които може да премахнем пречките, така че гражданите да могат да извличат полза от цифровизацията. Би трябвало да улесним дружествата да се възползват от тези технологии, ако го искат. Ако ще задължаваме дружествата да използват цифровите технологии, то тогава трябва много внимателно да стъпваме, тъй като трябва да видим дали са пропорционални и рентабилни тези ни изисквания, дали е технологично неутрален подходът ни и дали има съответните предпазни мерки за използването на технологията. Благодаря, с удоволствие ще отговоря на въпроси. Uh, Благодаря ви за представянето. Мисля, че ще имаме време за въпроси, госпожа Комодини. Thank you, You, Благодаря, госпожо председател. Две бележки имам. Накрая чухме, че има държави, където има пречки за цифровите технологии. Да, наистина има такива държави, където в законодателството се съдържат пречки. Дори е, в държави, където законодателството не позволява цифровизация, все пак се случват положителни развития и голямата част от законодателството дава възможност, като например изпращане на уведомителни писма, да бъдат разпращани по електронен път. Често това става след като се иска съгласие на лицето, което получава уведомлението и признаване от страна на това лице, че това уведомление е валидно, ако бъде получено по такъв начин. Трябва да обменяме най-добри практики в тази сфера. Много регистри дават стандартни формуляри, дават възможност за цифрово подаване и смятам, че не би трябвало да увеличаваме разходите и бюрокрацията, чисто и просто, за да се формализира вече случващо се. Първата стъпка би трябвало да бъде задълбочен анализ на добрите практики. На второ място, понякога, когато говорим с хора, които са свикнали с по-традиционен извинете, начин на комуникация, да се повдигат въпроси като защита на данните на потребителите, пране на пари, измами и така нататък. Европейският съюз, като водещ в цифровия единен пазар, трябва да убеди потребителите, че цифровизацията има своите системи за сигурност, които да ни дадат достатъчно инструменти да решим такъв тип проблеми. Трябва да се видят пречките пред цифровите процеси и след това да намерим експертите, които да ни дадат необходимите решения. Благодаря. Благодаря и аз съм съгласна с вас госпожа Уолф от адвокатурата на Англия и Уелс. Мисис Уол? Госпожа Уол. And, uh, the commission... Европейската комисия иска ли да вземе думата? Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Аз съм от звеното за дружествено право в Европейската комисия. За нас е удоволствие, че организирахте този семинар тази сутрин. Цифровите аспекти на дружественото право в момента а, са в центъра на работата ни. В стратегията за единния пазар а, от миналата година заявихме, че бихме искали да видим как може да се възползваме от цифровизацията, за да улесним живота на фирмите. Радвам се, че Ванеса Кнап, както казахте и вие, госпожо председател, който е член на съвещателната група в комисията, е тук. И благодаря, че тя сподели част от идеите си тук. Много интересна е дискусията с депутатите, за да вземем предвид всички елементи. Бихме искали да излезем с инициатива към края на идната година. Все още правим първите стъпки в а, тази област. Проведахме една конференция миналата година през октомври. Имахме депутати, при, които присъстваха. Дискусията бе много интересна. Едно проучване също сме поръчали за економически данни, така че правим първите стъпки в тази област. И за това благодаря, че ни поканихте тази сутрин на вашето изслушване. Аз ще се обърна с въпрос към госпожа Кноп. Говорите за това колко е важна добрата практика, разпространяването и тези държави, в които има законодателство за цифровизация, разполагат ли с примери за добри практики? Има ли модел, който може да се използва в европейското законодателство? И на второ място дали Цифровизацията в отделните държави е свързана с инфраструктурата. Например, ако има недостатъчна инфраструктура в определени региони, това да оказва своето въздействие върху националното законодателство. Имате ли повече данни? Благодаря. По първият въпрос, свързан с челния опит. Има такъв обмен вече. Доколкото разбираме, имало конференция на различните бизнес регистри в Уелс. Точно това е била и целта на тази конференция – обмен на опит. Неколкодневна е била тази конференция. Говорило се за онлайн регистрация на фирми, изпращане на документи и така нататък. Една колега дъчанка ни разказа за техния регистър и мисля, че използването на стандартни формуляри онлайн може да се окаже много полезно, за да получава и информацията, от която има нужда. А защото ако не се предоставя информацията, от която има нужда регистра, няма как да се отиде до следващата стъпка. Така че цифровизацията е много полезна в тази сфера. Вече е започнал мен на добри практики. Е, съгласна съм с преждеговорившата. Е, това е много важно, за да може след това да се стигне до промяна на законодателството. След това цифровизацията и дали това е свързано с инфраструктурата. За съжаление, не съм запозната с темата инфраструктура. Аз съм юрист, който се занимава с дружествено право. Има държави, които са водещи в тази сфера и това са държавите членки, е, които имат и най-широко разпространение на цифровите технологии сред населението с е, бърз интернет и така нататък. Така че явно това е част от е, картината. Колкото повече населението е свикнало в ежедневието си да използва интернет, толкова по-вероятно е те да искат да го използват и в бизнеса. Обратното сигурно се вярно. Ако няма достъп до интернет или пък скоростта на интернет е много бавна, много по-малко вероятно е да го използваш, когато регистрираш фирма или подаваш документи онлайн. Благодаря. Госпожа Регнер. Благодаря имам общ въпрос. Проблемът за фирмите, фирмите фантоми, фирмите почтенски кутите, все по-често се явяват като работодатели предвид е, възможностите за използване на разликите в Европейския съюз, за да не се избягват данъци, социални осигуровки и така нататък. Доколко сега във връзка с дружественото право има възможност да се направи предложение, поне от части да се преодолеят тези неспазвания на закона, ако не успеем да ги премахнем изобщо. Има ли други въпроси? Господин Радев има въпрос. Председател, доколкото говорим за добри практики, е, аз искам е, да споделя практиките в е, моята държава от над 10 години електронен търговски регистр – и преди 5 години се направи една стъпка, където за акционерните дружества задължително само по електронен път се подават документи за регистрация и за последващи промени, както и всички други изискуеми документи във връзка с функционирането на акционерните дружества. Това не създаде никаква трудност за търговците, за бизнеса. Напротив, много по-бързо, много по-ефективно се подава нужната документация и информация до търговските регистри и разбира се, опасенията, че ще има злоупотреби, когато само по цифров път се подават тия документи, се оказаха несъществени и процента на такива злоупотреби се оказа нищожно малък за изминалите 5 години, така че въпреки опасенията, че при навлизането и регистрацията на дружества по цифров път, през интернет, може да има злоупотреби, не се доказват от практиката. Благодаря ви. Uh, и аз ви благодаря Заповядайте. Um, Въпросът за така наречените почтенски кутии или фантоми. Ако правилно съм ви разбрала, това са правни форми, благодарение на които може да се избегне плащането на данъци и задължения към бюджета. И съответно дали цифровата технология не би могла да способства за подобряване на положението. В всеки случай цифровата технология не би влушила положението. Това мога да кажа. Освен това, ако се обвържат различните търговски регистри и те обменят информация помежду си по-активно, вероятно по-лесно бихме могли да установим такива случаи на злоупотреба с фирменото положение. И това би било положителна стъпка напред, разбира се. Благодаря. Сега е, бих искала да се обърна към професор Шмидт, е, нашия втори докладчик – който ще ни запознае с сливанията, разделянията и прехвърлянията на, седалища. Много интересна темата. Госпожо Шмидт, имате думата. Thank you very much. It's a great honor for me to have been in... Благодаря ви за мен е, е голяма чест, е, че ми се възлага да проуча необходимостта от е, допълнителна законодателна уредба на трансграничните сливания, разделения и прехваления на седалище. В своето изложение аз първо ще разгледам накратко текущото състояние, след това ще видим сливанията, разделенията и прехвърлянията на седалище или преобразуванията в този ред – и накрая състоянието на законодателната практика. Да видим какво е текущото състояние на кратко. По настоящем европейското законодателство урежда изрично само някои видови, видове трансгранични сливания, а именно за ООД в директивата за трансграничните сливания, след това за колективните инвестиционни е, схеми, така наречените КИС в съответната директива. И също така има възможност за учредяване на европейско дружество чрез трансгранично сливане. За разделенията по-настоящем няма никаква общоевропейска уредба. За прехвърлянията на седалища през граница е, уредбата е, е на лице само за европейските така наречени дружества. Съдът обаче на Европейския съюз в своя практика е определил, че е, трансграничните сливания се ползват със свободата на установяване. The court has indicated in the Cartesio case освен това, в делото Картизио, а по-късно и в друго дело, Европейският съд е постановил, че трансграничното прехвърляне на седалище в смисъл на трансгранично преобразуване също се защитава от свободата на установяване за стопанска дейност. Следователно тази свобода по практиката на съда включва и свободата на преобразуване съответствие, трансграничните разделяния и други форми на преобразуване също би следвало да са защитени от свободата на установяване. Така че е, юридическите лица по договора за функциониране на Европейския съюз се ползват с правото и да се разделят, не само да се сливат. Във всички тези области, в които обаче няма ясна, е, не подлежаща на, на единно тълкуване уредба, тези свободи са на практика иллюзорни. Правната несигурност и е, значителният относителен дял на, на неуспехите на такива опити възпрепятстват редица от стопанските субекти. Позволете ми сега да се обърна съответно на въпроса дали е необходимо ново законодателство за изменение и допълнение на директивата за трансграничните сливания. Хармонизираната нормативна уредба, създадена от тази директива за дружествата с ограничена отговорност, осигурява правна сигурност и намалява разноските. От прилагането на тази директива броят на трансграничните сливания е нараснал значително. Има обаче все още редица проблеми и трудности, които възпрепятстват значителна степен трансграничните сливания. These uh, difficulties and obstacles relate in particular to тези затруднения най-вече проистичат от ограниченото приложено поле на споменатата директива, от задълженията за защита на заинтересованите на лица и от процедурни практически пречки. Следователно, ясно е, на, на лице е необходимост от изменение и допълнение на директивата за трансграничните сливания и в частност следните части, както съм посочил. Първо, предвид приложното поле на свободата на установяване, приложното поле на директивата следва да се разшири, за да обхване всички субекти по смисъла на договор 54 от договора за Съюза. На второ място, правилата за защита на кредиторите следва да бъдат хармонизирани, така че да се осигури значителна защита чрез е, една система на защита експост, така че кредиторите е, да запазят правата си по отношение на получилото се в резултат от сливането дружество. И следователно, цялата материя за защита на акционерите следва да се хармонизира. Е, акционерите следва да имат право, ако са миноритарни, да напуснат дружеството при сливане и съответно за компенсация при неадекватно за техните интереси съотношение на размяна на акциите. Освен това, трябва да се предвиди изключение от задължението за доклад за сливането, когато това не е необходимо. Още по-нататък следва да бъдат възприяти стандартни форми за различните известия и в частност сертификата или проспекта, предшестващ сливането трябва да се изисква да се работи на един единствен език за предпочитане на английски. И накрая, правилата за защита на работците и служителите също следва да бъдат реформирани. Предвид обаче политическата деликатност на този въпрос, е, той е, би следвало да отпадне от намеренията непосредствени за реформа. Независимо от това, не само по тази директива, а и по директивата за Европейското акционерно дружество е задължителна в средно до дългосрочен план. Да видим сега трансграничните разделения. Правото на такова разделяне се защитава като неразделна част от свободата на установяване. Но както казах вече, без ясно вторично законодателство, свободата или правото на разделяне е на практика иллюзорно. Ето защо е необходимо стопанските субекти да получат фактическата възможност да упражнят това си право и за това е необходимо приемането на нарочна уредба на Европейския съюз. Освен това са на лице солидни стопански съображения в подкрепа на това твърдение. Трансграничните разделяния дават възможност на дружествата е, по един привлекателен начин да се реорганизират през граница. Те са важен инструмент за промяна или упростяване на организационната структура, за адаптиране към променящата се пазарна конюнктура или оползотворяване на нови пазарни възможности. Наистина, такава една реорганизация може да бъде постигната и по други начини. Разделянето обаче има значителното предимство, че осигурява частично пълно е, е, или пълно е, разпределяне на, на активи и пасиви едностранно, т.е. без изричното съгласие на кредиторите. И най-сетне интересите на миноритарните акционери и работници и служители могат да бъдат защитени чрез специална нормативна уредба. Какви следователно трябва да бъдат основните характеристики на една такава европейска директива за трансграничните разделения? Имайки предвид, че разделенията могат да бъдат описани като огледален образ на сливанията, то те би трябвало да бъдат регламентирани по аналогичен начин. Това особено се отнася за процедурата, за производството за разделяне, но и за защитата на кредитори, миноритарни акционерни и работници. И съответно специално трябва да се уреди вътре груповото разделяне. По-подробно може да се запознаете с всички тези въпроси в текста на моя доклад в съответствие с свободата на, на разделяне трябва да бъдат обхванати по директивата всички стопански субекти, всички юридически лица по 54 ти член от договора за функционирането на Съюза. Трябва да бъдат обхванати три вида разделяне. Е, разделяне по-равно, е, отделяне на част или разрояване, буквално казано, т.е. отделяне на много части. И най-сетне, не на последно място, разбира се, за седалищата. Практиката на съда категорично установява, че прехвърлянето на седалище през граница се защитава от общия принцип на свобода на установяване. Но отново, при отсъствието на изрична нормативна уредба от поддоговорен характер, тази свобода е практически иллюзорна. И следователно е необходимо да се даде възможност на юридическите лица ефикасно да се ползват от това си право и трябва да бъде приета специална нормативна уредба. Още повече, трансграничното преобразуване или прехвърляне на, на седалище е привлекателно средство за трансгранична реорганизация. Така юридическите лица могат да се да променят правната си форма в съответствие със своите потребности. И това не само би намалило разходите и себестойността и увеличило ефективността, би било привлекателно и за инвеститори и кредитори. Другите варианти, които са на лице по-настоящем за прехвърляне на седалището в друга държава членка, като например повторно учредяване, или ползване на директивите за сливане или за европейско дружество фактически не, не са ефективни, тъй като това е едно скъпоструващо заобикаляне на правния вакуум. И най-сетне една европейска нормативна уредба би била задължителна за поставяне, за, за равнопоставяне на, на субектите, за създаване на ясни е, стандартни е, условия за защита на различните миноритарни групи, акционери, кредитори и работници и служители. Какви биха били основните характеристики на новата директива? Юридическото дружество, едно германско дружество, например, би могло да се преобразува в юридическо дружество е, по е, френското законодателство, но правната му самоличност би трябвало да се запази, независимо от това, че съгласно различните търговски законодателства то може да има различна форма. По-нататък приложното поле трябва да обхваща всички лица по 54 ти член от договора за Съюза. На трето място в интерес на правната сигурност ясно трябва да се дефинира обективния обхват на директивата. Това би се осложнило обаче предвид отсъствието все още на европейско законодателство, хармонизиращо дружественото право в Европейския съюз. Предвид това привидно безисходно е, е, положение е, би следвало да се хармонизират поне правилата за приложимото право в дружественото право. Но дори и да не се приеме широко принципа на учредяването, поне за нуждите на европейско законодателство за трансграничното преобразуване, решаващото действие би следвало да бъде прехвърлянето на седалище в смисъл на прехвърлянето на адреса на управление на дружеството. без да се изисква обаче физическо прехвърляне на управлението в друга държава членка. Свободата на преобразуване би трябвало да, да, да обхваща и изолираното едноакно прехвърляне на адреса на управление. Би трябвало да се заимства вече доказали се на практика модел по директивата за а, сливанията – със съответните защити за миноритарните акционери, кредитори, работци и служители. И най-сетне е, едно трансгранично преобразуване следва да бъде данъчно неутрално, така както е това прехвърляне на седалище за европейски учредените дружества. И най-сетне да видим как се прилага действащото законодателство един от е, вариантите би било просто да се измени директивата е, за е, сливанията и да се разделят, нали? да, да, да съществуват две директиви. Едната за разделяне, другата за сливане. Предвид това, че е, значителните аналогии между, между тези различни е, действия, това не би било най-ефективното и ефикасно решение, тъй като би довело до дублиране, а и до риск от противоречия. Е, напротив, е, директивата за е, сливанията би трябвало да се превърне в директива за трансгранична дружествена мобилност. Да обхваща тя и трите вида. И сливане и разделение, и прехвърляне седалище за всички лица по 54 член от договора. В идеалния случай директивата следва да се преструктурира, да съдържа една обща част общи разпоредби и след това три части специални разпоредби за различните тези три вида търговски операции. В резултат от това ще се получи една ефективна, оптимална, непротиворечива нормативна уредба, обхващаща и трите вида тясно свързани помежду си по прилика дружествени операции. Такава една действителна директива за трансгранична дружествена мобилност би осигурила свободата да се ползват от тези права за всички юридически лица по 54 ти член от договор. Би разкрила огромни економически възможности на единия пазар. И за изчерпателност на картината най-сетне следва да се е, хармонизира дружественото право, особено в процесуалната му част. И с това бих искала да ви благодаря за вниманието и да ви уверя, че с удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, възхищавам се на вашата решимост. Просто трябва да ви послушаме и ще заживеем в един прекрасен нов Европейски съюз. Е, вероятно забелязахте, че бях е, до някъде изненадан, още когато ви чух да предлагате оформяне на документите на един единствен е, език. Мисля, че сме все още далеч от тази ваша мечта. Колеги, желаете ли да се изкажете? Явно не. Вие бяхте, вие бяхте ясна, госпожо докладчик, но се опасявам, че предложенията ви не са от особено актуален характер. Благодаря ви. Разполагаме с а, вашия доклад и той ни дава сериозна храна за размисъл, уверявам ви. Благодаря а, на нашите две докладчици. Беше много, беше много интересна. Е, закривам е, заседанието. Ще продължим днес, след обед в 15 часа.